за днес. А сега преминаваме към следващата тема. Е, става дума за е, е, въпрос, устен въпрос на СОКИ относно държавните помощи за енергоемки сектори. Господин Пирио има думата. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Благодаря на всички колеги, които подписаха този устен въпрос. Става дума за нашите усилия да преодолеем климатичните промени и да създадем съответните инструменти на общностно равнище, които междувременно вече действат и оказват голямо въздействие върху европейската промишленост. Но продължават да съществуват сектори, които са изложени на висок риск от изместване на въглеродни емисии с проистичаща от това загуба на голям пазарен дял в полза на съоръжения извън Европейския съюз с по-ниска ефективност. В този смисъл, може би е необходимо едно преразпределяне на квотите за емисии, на безплатните квоти за емисии. Затова ние се обръщаме с въпрос към комисията. Предвиждат ли се някакви изменения, за да се създаде уравновесяване, което е необходимо на вътрешния пазар? Особено топо електрическите централи имат задължения, които водят именно до изместване и на разходите върху цената на произведената електроенергия, така че системата за разпределяне на квоти за емисии е свързана с една сума, сума от 8,5 милиарда евро годишно. Това обаче се отразява на безплатното разпределяне на квотите и води до нарушаване на баланса, както и до изкривяване на е, конкуренцията на общия пазар. Ако не се включат и е, непреките емисии от въглерод, е, съществува още по-голяма опасност от дисбаланс. Естествено, че има създадени правила, но а, те като че ли са твърде опростени, така че не се а, обхващат всички емисии, включително и непреките емисии на въглерод. А, именно електрическите пощи, е, е, пещи, валците, свързани с тях, е, са изложени на висок риск от изместване на въглеродни емисии. 30% от квотите всъщност се падат именно на, на тези електрически пещи, които са характерни за стоманодобивния сектор в Европа но също времено се оказва, че по този начин, чрез това небалансирано разпределяне, на практика един и същи продукт, който се произвежда в Европа, получава различни безплатни квоти и това се отразява на крайната цена за потребителя как комисията ще действа във връзка с отделните отрасли и подотрасли, за които става дума, как ще се преразпределят е, безплатните квоти е, за 2012-2013 година, как ще се избегнат е, спекулативните маневри и манипулации по отношение на квотите. Благодаря господин Пирилио, казва председателката. Сега от името на комисията давам думата на комисар Шемета. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Цената на електроенергията е много важна, както по отношение на стоманодобива, така и по отношение на мерките за борба с климата. Комисията осъзнава също така и настоящата трудна економическа ситуация. Осъзнаваме колко е важно да се постигне възстановяване на економиката чрез интелигентни мерки. Мерки, намаляващи замърсяването на околната среда и повишаващи енергийната ефективност. Комисията възнамерява да установи методи за производство в областта на енергоемките отрасли, които да са в съзвучие с опазването на околната среда и енергийната ефективност. Държавните помощи не могат обаче да намалят разходите за електроенергия за определени потребители в дългосрочен план. Затова съсредоточаваме усилията си върху такива мерки, които могат да доведат до структурни подобрения в областта на енергоемките отрасли. Що се отнася до директивата за схемата за търговия с емисии, която е част от пакета от мерки за климата, държавите членки могат, когато са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, да получат компенсации в съответствие с правилата за държавните помощи. Финансовите компенсации за непреките емисии могат обаче да доведат до значителни изкривявания на пазара, както и до подкопаване на ценовите сигнали, ако не са приспособени към особеностите на съответния отрасъл. В изявление, предоставено на съвета по време на преговорите за пакета от мерки за климата, комисията изложи основните принципи за предоставяне на финансова помощ за разходи, свързани с непреки емисии. Съгласно тези насоки, тези помощи трябва да се концентрират само върху онези отрасли, които не могат да се справят с увеличението на разходите за електроенергия, проистичащо от въглеродните емисии. Тези помощи трябва да се предоставят на онези отрасли, които са изложени и на риск от изместване на въглеродните емисии. Що се отнася до изместването на емисиите, комисията трябва да обърне особено внимание на необходимостта от предоставяне на помощ с оглед запазване на целостта на вътрешния пазар и избягването на нелоялна конкуренция в времена на економическа криза. Трябва да осигурим лоялна конкуренция между дружествата, работещи в един и същи отрасъл. Председателката благодаря на господин комисаря. Преминаваме към изказванията от името на политическите групи. Първо ще дам думата на господин Ройл от името на НП. Две минути. Госпожо председател, господин комисар, благодаря ви за принципните разяснения, които обаче не дават отговор на зададения въпрос. Въпросът всъщност гласи сигурни ли са резултатите, които желаем да постигнем – там, където желаем да създадем по-справедливи е, условия за разпределяне, е, трябва да има и е, добро планиране. Съгласна, съгласни сме с това, че процедурата е твърде сложна, но в директивата за схемата за разпределяне на емисиите сме посочили, че Предпоставката е индустрията в Европа да не бъде изложена на толкова голямо натоварване, което е непосилно за нея, така че да не може да бъде конкурентно способна в световен мащаб. Това бе общата идея и на комисията, и на съвета, и на парламента. А сега почвам да се притеснявам за това, че все повече сектори се е, изолират от е, действието на схемата. Е, става дума не само за стоманодобива, става дума и за производството на алумини и други много важни сектори в нашата европейска промишленост. Е, с това е, последно решение на комисията условията е, за промишлеността в никакъв случай не бяха упростени и облегчени. Напротив, те станаха посложни. И имайте предвид, че става дума за бъдещето на Европа. Ние всички, не само ние в парламента, всички очакваме да се прилага инструментът, който сме създали така, че той да е от полза за съответните сектори, за промишлените предприятия в тях и за хората, които работят в тях, за да виждат бъдещето си в Европа. От името на социалисти и демократи госпожа Мерета на Улскок. Благодаря, господин председател. Само с една конкурентноспособна промишленост ние ще можем да осъществим целите, които сме си поставили. Ще можем да подкрепим и сектора на услугите. Ще можем да засилим економическата мощ на Европа. В схемата за разпределяне на безплатните квоти за емисии става дума за това да се създадат определени предимства за тези сектори, които са особено силно засегнати. Но естествено инструментът за разпределяне трябва да се използва интелигентно, така че европейската промишленост да не се е, използва изплъзва, тъй да се каже, и да бяга от отговорност, когато става дума за климатичните промени. Не. Ние обаче желаем да запазим тази конкурентоспособност на промишлеността, която ни е необходима, за да можем да осигурим ни места за хората и да смекчим тежките социални последствия от кризата ето на тази основа би трябвало да се действа в рамките на схемата и борбата с климатичните промени. Така че трябва да избегнем всякакъв дисбаланс, който ще ни попречи да постигнем целите си. Давам думата на следващия оратор от името на политическите групи, господин Босой. Ние трябва да имаме ясно определени цели и ги имаме за борба с климатичните промени и намаляване на емисиите. Европейския съюз трябва да води на световната сцена, но трябва да бъдем и практични и внимателно да оценяваме резултатите от нашите мерки. Е, схемата за даване на безплатни сертификати за емисии ще ще окаже своето влияние върху конкурентоспособността на различните предприятия. Разбира се, тези предприятия ще бъдат засегнати по различен начин, в зависимост от това какви пещи използват в производството си. В Румъния, например, изцяло стоманата се произвежда в електрически пещи и съответно последствията ще бъдат големи. Подобно е положението и в други страни членки. Нека да отбележа, че пазара на стомана е световен пазар и когато има изисквания за намаляване на емисиите, това води до изкривяване на конкуренцията. Ако няма споразумение на световно ниво в този смисъл, отрасълът на стоманената индустрия в Европейския съюз ще бъде поставен под голямо напрежение и има сериозна опасност от изнасяне на производството зад граница. Затова комисията в своите насоки следва да обозначи, че всички индустрии могат да се възползват от съответните разпоредби за безплатни сертификати за емисии или за средства за подпомагане, получени по схемата за търговия с емисии. В противен случай подобни индустрии ще бъдат заплашени, ще се намалят работните места в Европа и няма да се постигне намаляване на емисиите. Благодаря от името на консерваторите и реформистите господин Шимански за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. В рамките на политиката на Европейския съюз за справяне с измененията на климата, отделни отрасли са изложени на огромен натиск от страна на други отрасли в страни, в които няма изисквания за намаляване на емисиите. Това води до намаляване на нивото на инвестициите, намаляване на нивото на новаторството и изнасянето на производства извън Европейския съюз. В много държави членки редица отрасли понасят несъразмерни разходи за електроенергия това се дължи единствено на изискванията за намаляване на емисиите. Такъв е случаят, например, в Полша. Там се наблюдава тенденция, която води до изкривяване на вътрешния пазар. Ако искаме да избегнем всичко това, трябва да дадем възможност на някои отрасли плавно да преминат към намаляване на емисиите, например, чрез намаляване на данъците. Председателката, благодаря. От е, името на Европа за свободата и демокрацията, господин Роси. Е Уважаеми колеги, и в комисията вече многократно съм казвала, че е, схемата за разпределяне на е, квоти за емисии всъщност накара една голяма част от предприятията да изместят производствата си извън Европейския съюз. Оказва се, че е, схемата за търговия с емисии е всъщност е, едно е, допълнително бреме за предприятията в определени промишлени сектори, тъй като те са в неизходно положение. Ето, стомано стоманодобива в Европа в момента не получава необходимите квоти и свободни безплатни сертификати. Така че в това отношение са необходими бързи решителни мерки, за да се създадат равни условия за предприятията и за да не се изкривява конкуренцията на пазара. Председателката, благодаря. От името на независимите депутати. Трябваше да говори още един оратор, но е, той не е в залата. А сега давам думата на индивидуалните оратори. Господин Лиза е първият. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Е, благодаря на господин Пириолю за това, че постави на дне ред тази изключително важна тема. Комисията очевидно мисли да действа, но се нуждае от повече стимули и ние ще й помагаме за да бъде по-бърза в действията си. Да, стоманодобива, алуминиевата промишленост, химическата промишленост би трябвало всъщност да извлечат полза от директивата в променения и вариант, но подчертавам би трябвало, защото се оказва, че на практика те са по-скоро потърпевши. Новата директива на практика ще предвиди съответните помощи и за тези, които са пряко засегнати от емисиите и за тези, при които има непреки емисии от въглерод. Но комисията би трябвало да поработи, за да може този инструмент да се използва бързо и ефективно. Също времено има скрити емисии в държавите членки, което води до деформация на конкурентната среда. Има предприятия и определени сектори, които в никакъв случай не могат да разпределят печалби и е, дивиденти, защото е, те са изключени от схемата за търговия с емисиите. За 2013 година е, ще се предвидят съответните помощи за тези сектори, но при всички положения ние трябва диференцирано да действаме, да имаме предвид компенсациите, които трябва да се изплащат във връзка с производството на електроенергия и за подпомагане на цената на тока. В този смисъл трябва да са насочени и действията на комисията и то, надявам се, много бързо. Следващият оратор е господин Енчио. Една минута. Благодаря. Стоманената индустрия е основна индустрия за Европа. Ако тя не съществува, няма да има и растеж. Ние няма да имаме позиции на световния пазар, където няма задължителни правила. Но производството на стомана изисква да се употребяват големи количества електроенергия и изискването да се намалят емисиите ще означава, че ще порасне и цените на електричеството. Ние трябва да отчетем и факта, че този отрасъл е един от основните, които трябва да се възползва от помощи, за да може да остане той конкурентно способен, защото има среди страни, където се отпускат държавни помощи и няма ограничения за емисиите. Сега господин, госпожа Коми. Благодаря, госпожо председател. Въпросът е много важен за мен, тъй като въпросната директива може да има голямо въздействие върху енергоемките отрасли. Трябва да гарантираме повишаването на ефективността на системата така че да се задели финансиране и за научно-изследователска и развойна дейност. Това ще е източник на добавена стойност за целия отрасъл, ще повиши производителността и нивото на новаторство. Подобни мерки ще се отразят и върху заетостта. Трябва да гарантираме не дискриминацията на отделни отрасли. Така ще предотвратим и изместването на производства извън Европейския съюз. Пазарът на труда и производителността, както и инвестирането в нови технологии са сред основните стълбове на устойчивото економическо развитие в Европейския съюз. Трябва да осигурим прилагането на еднакви мерки както към преките, така и към непреките емисии. Госпожа Плъмп е следващият оратор. Благодаря на колегата Перил за представянето на този въпрос. Искам да подчертая ролята на схемата за търговия с емисии. Тя има отношение към а, е, възприемането на по-ефективни технологии в определени индустрии. Но често тези индустрии се намират по средата на пътя на въвеждането на тези технологии – те трябва да се възползват и от пазарни механизми и съответно да поемат разходите за е, за ограниченията на емисии. По този начин се получава изкривяване на пазара, губят се работни места. Румъния, например, има сериозна опасност от изнасяне на производството, защото тя граничи с страни, които не са членки на Европейския съюз. Комисията трябва да предприеме съответни мерки. Господин Ван Нистелрой, моля. Благодаря, госпожо председател. Политиката по отношение на емисиите от со 2 в Европейския съюз е съвсем ясна. Включително и е, политиката по отношение на секторите, които трябва да бъдат подкрепени електроенергийния сектор може ли да е, измества разходите? Е, може ли е, да спасим по някакъв начин и е, закъсващите в момента отрасли поради дисбаланса в системата? Имам предвид алуминиевото, стоманодобивното производство. Член 10 е, всъщност е, включва един принцип, който на всяка цена трябва да се прилага в цяла Европа. Не бива в никакъв случай да подлагаме на риск, на опасност определени сектори. Атомните централи е, в Германия създаваха допълнителни разходи за промишлеността. Сега Германия вече предвижда излизане от е, атомната енергия, така че може би това ще доведе до намаляване на разходите. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Пирило за добре извършената работа. Комисията трябва да предприеме адекватни мерки за осигуряването на устойчивост на сектора трябва да се вземат предвид и отрицателните последици за някои отрасли, които имат високо потребление на енергия. За тях трябва да се предвидят компенсаторни механизми, така че да се избегне загубата на конкурентоспособност, както в Европейския съюз, така и спрямо други държави. Стоманодобивът, например, е сред най-големите пазари, реализиращи износ в Европе... от Европейския съюз. Ето защо комисията трябва да вземе предвид този отрасъл при разглеждането на следващите насоки за държавната помощ. Така ще се осигури конкурентоспособност на сектора, който е от особено голямо значение за просперитета и растежа в Европейския съюз. Председателката, благодаря господин Пирило за една минута. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги от всички политически групи, които се изказаха по тази точка и които показаха такъв интерес. Не мога да кажа, че съм напълно задоволен – от дебата. Сега имаме процедура на спонтанни изказвания. Чак след това ще се изкаже комисара. Не мисля, че това е подходящия начин да се процедира в такъв, е, при такъв вид въпроси. Надявам се да се обмисли тази процедура. Аз е, ще изкажа своето мнение в пресата, колко съм разочарован от отговора на господин комисаря по този въпрос. Комисията просто се измива ръцете. Толкова много колеги подкрепиха нашия въпрос, затова искам комисията да ни отговори директно. И също така се надявам те да обърнат много внимание на този въпрос, който представлява огромен проблем за много отрасли в Европа. Сега преминаваме към процедура на спонтанни изказвания. Двама заявили участие. δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να την κυρία... Тя очевидно не е в залата. Е, колежката, която бе заявила желание, Силвия Тикал. сега има думата. Благодаря. Ще се спра върху Галац, град в Румъния, където се развиват както стоманодобивът, така и корабостроенето. Моята страна се нуждае и от двата отрасла – Румъния зависи от рамката създадена от Европейския съюз за подкрепа на двата отрасла. Конкурентоспособността и заетостта в Европейския съюз зависят и от това доколко сме в състояние да предоставяме подпомагане на енергоемките отрасли. Дискусиите за безплатното разпределяне на емисионни квоти за тези отрасли трябва да доведе до резултати благоприятни за тези дружества, които инвестират в зелени и енергоефективни технологии. Обедена съм, че оцеляването на въпросните отрасли зависи от това доколко в момента ще сме в състояние да повишим тяхната ефективност. Имам предвид най-вече стоманодобива. добива. Председателката, благодаря. Господин комисарят Шемета, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Пирило. Благодаря ви и за поставените въпроси. Нека ясно заявя, че комисията не желае да си измие ръцете по този толкова важен въпрос. Нека също ясно заявя, че се извършва оценка на въздействието на разпоредбите и насоките за държавна помощ за енергоемките отрасли. Разглеждат се както стоманодобивът, така и други енергоемки отрасли, които могат да бъдат засегнати от подобен проблем момента тече работата по извършването на оценката на въздействието. Докато не приключим с този процес, няма да можем да излезем и с конкретни предложения за отрасли, които да попадат в обхвата на насоките за държавната помощ. А що се отнася до графика, комисията смята да приеме новите насоки за държавната помощ до края на тази година, след провеждането на публични консултации. Компетентните органи сред които е Генерална дирекция конкуренция, изготви въпросник относно допустимостта за финансиране. В отговор на въпросника получихме 140 становища от различни представители на отраслите, в това число и неправителствени организации. Към момента комисията анализира тези отговори. След приключването на анализа ще излезем с проекто насоки. Преди да бъдат прияти тези насоки, ще информираме парламента за хода на работата по анализа. Както виждате, процесът е напълно прозрачен. Работим по изготвянето на препоръките и насоките. Ще ги представим до края на тази година. Председателката. Благодаря, господин комисар. С това, уважаеми колеги, приключват разискванията по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред изявление на комисията относно скенер